colleghi, è con vero piacere che do il benvenuto a questa riunione straordinaria della Commissione. Уважаеми колеги, удоволствие да кажем добре дошли на заседанието на Комисията по външни работи на баронеса Аштън. Аз ще председателствам от името на господин Брок заседанието днес. Той се извинява, но трябваше да остане в Германия, защото в Конституционния съд в Карлсруе трябва да присъства на заседание. Така че, както виждате, съвсем оправдано е неговото отсъствие. Първо, от името на всички искам да поздравя баронеса Аштън за извършената работа в преговорите с Иран и Идните месеци ще бъдат изключително важни за успеха на тези преговори. Ние високо ценим факта, че баронеса Аштън ясно заяви, че ще продължи да работи активно, лично в тази насока, за да може те да спазят наистина това, което са обещали, че ще спазят. Надявам се си да спазят и сроковете. За съжаление, Иран не е единствения проблем, пред който сме изправени. Успеха на преговорите между Израел и Палестина също е изключително важен за нас, ако искаме стабилност, разбира се, в Близкия изток. Започването диалог за налагане на едно политическо решение на конфликта в Сирия е изключително важно, ако искаме да избегнем катастрофа не само от хуманитарен тип, но и политическа катастрофа и етническа дизинтеграция на самата Сирия и е, съседните и страни. В заключение два коментара. Всички ние високо оценихме вашето решение да отидете в Украина. Искаме да разберем от вас какви са възможните политически ходове, които могат да се предприемат към тази страна. Има ли база за изобщо да започне медиация? Може ли да се промени политическия курс, който следва президента Янукович? Защото подписването на договора зависи от тях. И накрая Централна Африканската република съветът прие заключения, които отразяват сериозността на ситуацията в тази страна, но оставаме с впечатление, че не са предвидени конкретни мерки, за да се предотвратят кръвополитията, които се очакват. И така, давам ви думата за няколко думи, след което колегите ще задават въпроси а, и а, ще продължим нататък. Благодаря, председателю. За... Се радвам, че отново съм пред вашата комисия. За мнозина от вас това са последните дни преди началото на коледната вакансия. Искам да пожелая на всички весела коледа и почивка, разбира се. Искам да започна с информация от съвета по външни работи. Ще засегна някои въпроси, разбира се, не всички, защото искам да отделя максимално време в отговор на вашите въпроси и в дискусия с вас. Но ще засегна основните въпроси. Въпросът по, съветът, извинете, по външни работи започна при закрити врата, където информираха министрите за това какво се случва в преговорите с Иран. Както знаете, вече три години участвам в тези разговори с Иран и най-вероятно сте видели, че между 20 и 24 ноември успяхме да приключим и да приемем един съвместен план за действие. Това е една първа стъпка към дългосрочно и цялостно решение, което да гарантира мирната ядрена програма на Иран. Реципрочни мерки са включени в този план по отношение на тяхната дейност и плюс 3 по рестриктивните мерки. Споразумението от Женева, според мен, бе наистина голям дипломатически пробив. Това, което трябва да направим сега е обаче е да претворим това на практика. Вчера се срещнах с заместник министър Ирачи, който бе основен партньор в тези преговори. Миналата седмица бяха прекратени едни разговори на техническо ниво, но четвъртък те ще бъдат подновени с министър Зариф последните седмици и с заместник министъра. Обсъждаме прилагането на практика и начало на преговори по едно цялостно решение. Знаете колко деликатен е този процес и аз лично съм се ангажирала и от страна, разбира се, на Европейски съюз да се свърши тази работа, ако това е възможно. Тъй като на следващия ден имаше съвет по общи въпроси, разглеждахме външно политическите аспекти на разширяването. Изпратих едно писмо на министрите, където описах диалога с Сърбия и Косово. За мен бе голямо удоволствие да бъда част от този изключителен процес и да призная, че петък, в петък беше 20-то заседание по този диалог. Част от тези срещи са били над 14 часови. Всяка една от тях е по няколко часа. Резултатите от работата са очевидни. Понякога дори те са надскачали очакванията ми, особено, що се отнася до местните избори в Северно Косово. Искам да благодаря на Роберто Гуалтиери за отличната работа, защото той водеше мисията за наблюдение на изборите при едни изключителни обстоятелства. Много благодаря. На следващия ден на съвета по общи въпроси приехме рамката за преговори на Сърбия и решихме да проведем една междуправителствена конференция, която да се проведе през януари 2014 и да стартира преговорите. Очаквам Европейския съвет утре да препотвърди това решение. Смятаме, че започването на преговори за присъединяване са не само едно важно послание за страната Сърбия, а и за целия регион. Освен това, се надявам преговорите за споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово да приключат идната година. И Косово и Сърбия са един модел, който трябва да вдъхва надежда на останалата част от Западните Балкани за това, че има път напред. Значимостта на Европейския съюз е изключително голяма за да може управляващите в тези страни да сключат споразумение. За Албания също изпратихме един положителен сигнал, имаме общи заключения, трябва да се вземе решение за това да се даде на страната кандидатски статут през юни на базата на доклад на комисията. Това е един сигнал отново, който трябва да се чуе в целия регион, за да има стабилност там. Както се очакваше, обсъждахме истичното партньорство и срещата на върха на това партньорство в Вилнюс. Там имаше конкретни резултати, защото бяха подписани споразуменията с Грузия и Молдова и се очаква те да бъдат официално подписани в края на едната година те ще получат нашата подкрепа. Случилото се в Украина, разбира се, беше приоритет сред нашите разисквания. Както знаете, миналата седмица бях в Киев, видях се два пъти с президента Янукович, видях се два пъти с гражданското общество, с лидерите на опозицията, с, трите, с тримата бивши президенти. Министрите на външните работи препотвърдиха желанието си да се подпише споразумение за асоцииране с с партньорството за свободна търговия стига да се отговори на изискванията. Ние смятаме, че това споразумение е най-добрия път за решаване на економическите проблеми в средносрочен план и начертаване на едно по-розово економическо бъдеще на страната в дългосрочен. Това ще изпрати и един ясен сигнал на международните институции, на финансовите пазари, което ще им вдъхне доверие. Освен това, това е един план за економически и политически реформи. Министрите приветстваха това, че обществото подкрепи асоциирането на тази страна. Това бе видяно и миналия уикенд, и през целия уикенд на заседанията ми, извинете, на срещите ми с господин Янукович, той препотвърди желанието си да се подпише това споразумение. Обсъдихме подробно всички економически предизвикателства, пред които е изправена економиката на страната. Готови сме да помогнем на страната да намери своя път за излизане от положението, в което се намира. Вчера получих писмо от трима опозиционни лидери, които излагат своите идеи и ясно заявихме, че и аз и други в Европейския съюз имат желание да помогнат на страната в този диалог, ако това е важно за самата страна. Затова на властите в Украина мога да кажа, че трябва да направим така, че гражданите да могат да се събират, да се изразяват, да се спре дори помисъл за насилие, да се проведат разследвания за насилието, което бе извършено и да се освободят задържаните протестиращи. Трябва да се намери решение на тази политическа криза, за да може страната да продължи напред. We talked about our southern neighborhood. Говорихме за южното съседство и по-конкретно за Сирия. Спряхме се на две от характеристиките на кризата. Първо, ужасяващата хуманитарна ситуация. Госпожа Кристалина Георгиева обясни как работят различните агенции – всички ние знаем също така, че ООН се обърна с призив, но може да се осигури само една част от необходимото. Не само в Сирия, а и в съседните на Сирия страни. Знаете, че има и държави, членки на Европейския съюз, които търсят все повече подкрепа, за да могат да окажат убежище. Обсъждахме и Женева 2. Пьер Ламонт се върна след разговори с Ибрахим и говорихме за Женева 2 и мирния процес. За нас е много важна ролята на гражданското общество и настояваме жените също да участват в делегациите, които ще преговарят при Женева 2. Господин Ибрахими отчита важността на този елемент. Ние искаме жените да присъстват не някъде като фон, а да вземат участие в дискусията. Така че правим всичко по силите си, за да продължим да работим и за регионалното сътрудничество, да подкрепяме дипломатическите усилия и да използваме дипломатическите си контакти не само в Сирия, но и извън нея, както и в целия регион. В крайна сметка решението е всички да работят заедно. Търсим и решение по посока на унищожаването на химическите оръжия. Тук работата върви добре, необходима е логистична подкрепа. Включили сме се с помощ при финансирането на последния етап и при ядрената програма. Преминаваме към Централно Африканската република. Наистина там ситуацията е много обезпокоителна. Трябва да се действа решително. Тук работим заедно с Франция. Заделили сме и 50 милиона евро, както и хуманитарна помощ 8,5 милиона евро, които бяха отпуснати в понеделник. Но трябва да се направи много повече с оглед на кризата. Тази тема ще се обсъди на Европейския съвет. Ние обсъждаме и с африканските партньори, защото е необходима бърза реакция. Като говорим за Африка, много ме притеснява и ситуацията в Южен Судан, в Куба, също така, а и по-далеч. Необходимо е да видим какво повече можем да направим. И накрая, господин председател, сред многото обсъждани теми искам да спомена и специалната група за Миянмар-Бирма. Би... Получихме обратна информация за нейната работа, и изразихме благодарност и за много успешните два дни в Янгон, срещата с Санг Сан Сучи, нещо, което беше високо оценено. Благодаря. Грация. Благодаря. Първи кръг с координаторите. по две минути на човек. Първи, колегата Салафранка. Eh, Благодаря ви, господин председател. Добре дошла на госпожа Върховния представител. Вие наистина бяхте много заета напоследък – Знаете, че чрез Хелга Шмид ви поздравихме за успешните преговори с Иран. Сега ще следим събитията през следващите 6 месеца. Споменахте и ситуацията в Сирия, както и очакванията от започващите през януари преговори в Женева – Наистина трябва да се отчете, че обстоятелствата в съседните на Сирия страни са много тревожни. Засегната е и Ливан. Притеснявани също така това, което се случва в Украина. Интересуваме какво ще кажете вие по споразумението, което Украина подписа с Русия, а именно финансовите аспекти на това споразумение, цената на газа, Мислите ли, че в крайна сметка това ще доведе до членство в Митническия съюз там? Ние следим събитията в Украина. Знам, че вие също се опитахте да посредничите и Европейския парламент реагира с предложение за резолюция. Но какво мислите за ситуацията там, госпожо? И накрая два въпроса. Как оценявате заключенията на съвета по общи въпроси в частта оценка на дейността на службата за външно действие. Мислите ли, че ще имате достатъчно свобода преди края на мандата си или задачите ще бъдат прехвърлени към вашия приемник? И накрая, знам, че сте много заета, но не забравяйте Латинска Америка. През януари в Сантяго ще разгледаме отново споразумението с Чили. Постигнат е голям напредък. Надявам се да има преговорен мандат преди края на мандата на комисията. Госпожа Гоме, социалисти, две минути. Благодаря. Е, Лейди, аз ще не искам да ви поздравя за успеха в Иран. Иран е една от заинтересованите страни а, по отношение на Сирия. Сирия искаше, казваше, че много от, е, че решението няма да е възможно но какво казва Европейския съюз на тези страни, които смятат решението за невъзможно? И за живена, за Женева 2. Как ще могат да се съчетат всички участници? На следващо място Украина. Економическите последствия от ситуацията, която се получи при споразумението с Русия. Какво ние в Европейския парламент може да направим, да, за да подкрепим това, което трябва да се направи за Украина? И накрая, за Африка. Вие говорихте за Централната Африканска република. Франция там е сама по принцип. Южен Судан. Може да спомена Гвинея Бисал или Мали. Виждаме ужасната ситуация на португалския самолет, който се опитва да превози беженци, беженци с фалшиви паспорти. Как може да помогнем и там? на къде върви нашата политика? Може би трябва да преосмислим финансирането на мисиите и да помислим за един граждански подход за укрепване на е, гражданските права в тези страни. Е, господин Качин, две минути. Благодаря. И да вам в skupine Алде изречем честитке. От името на Алде искам да поздравя, да ви поздравя за успеха в областта на външната политика на Европейския съюз. Тази политика съществува и то благодарение на вас тази политика е видима навсякъде по света. Европейския съюз става все по-важен играч на световната сцена. Още веднъж поздравление за вас и вашия екип. За Иран. Желаем ви е, помощ от хора, които могат да приложат политиките на практика с Западните Балкани. Трябва да ви направя още един комплимент. Вие участвате в една от най-добрите тройки, която се, която, се, която се занимава с въпросите за Западните Балкани. Трябват ни подобни тройки и по отношение на Украина една тройка, която да разбира стратегическите предизвикателства, хора, които да могат да си сътрудничат и които са уверени в успеха. Поздравление за Косово и Сърбия, но нека кажа, че това е един много важен ден, защото и Черна гора започна преговори. Това не е само първата страна, която от, отваря главите 23-24, но и главите 5, 6 и 20. Глава 6 това са обществени поръчки, и борба с системната корупция. И това е нещо много важно за бъдещото присъединяване. Поздравления за Молдова и Грузия. По отношение на Украина, руският президент Путин, той е играч, той е играч на основната сцена. Затова ние трябва да бъдем по-решителни в отношенията си с него. Какво планирате по отношение на него? Системната корупция, това е проблем на, в Украина. Демокрацията е потъпкана. Какво смятате да направите в това отношение? Господин Кромберг от Зелените. И ако обичате е, ораторите да спазват времето за изказване. В противен случай баронеса Анщен няма да може да отговори. Баронеса Анщен, поздравление за работата ви в Иран. Е, е, делегацията за Иран се завърна днес от страната. Тя имаше много срещи с министри, с гражданското общество в Техеран. В Техеран. Видяхме реакцията, която беше по принцип негативна. Те обвиниха американците, но имаше напрежение между външното министерство и парламента. Външния министр създаде впечатлението, че този списък не накърнява решенията от Женева и ще има допълнителни преговори. А парламентаристите бяха по-критични и смятаха, че това е нарушаване на заключението от Женева и обвиниха щатите и критикуваха външния министр. Така че има това напрежение. Няма дискусия в Иран дали а това са стари или нови санкции. Фокусът е друг. Външният министр поема нова посока, парламентаристите са по-консервативни. Сега, как се вижда този списък от европейска гледна точка? Това е моят въпрос. Господин Танок, благодаря, господин председател. Аз също искам да ви поздравя. Това беше хубава година за вас от Белград и Прищина до Женева, Косова, Иран и Украина. Най-напред Въпрос за Украина. Вие казахте, че министър, че президент Янукович е казал, че иска да подпише споразумението за асоциация, но той в крайна сметка бе е, подпомогнат от Русия и подписва споразумение с Русия. Не знае обаче как ще се случи, какво ще е неговата реакция в последствие дали ще е възможно да неутрализираме руския пакет и какво ще се случи, ако се използва насилие на площада Майдан. И вие казахте, че е, Русия се опитва да е, си върне влиянието в предишните република. Добре. Е, Русия явно подкрепя е, правителството на Янукович, но какво ще се случи, ако подпомогне е, разчистването с насилие на площада? Сега за Иран. Какво ще се случи, ако след 6 месеца се окаже, че Иран е нарушил споразумението? Как ще се върнат ли санкциите? Това ще се случи ли и как ще се случи това на практика? И на последно място Централна Африканска република. Какво е положението на бойните групи, които все още се използват? Може би те могат да бъдат използвани за стабилизиране на ситуацията в страната. Добре, така ще ви задам аз един въпрос за Сирия. В а, голяма част от страната има групи от Алкайда, които са екстремисти, които налагат свое законодателство. Някои официални гласове искат да се започнат отново връзки с Асад и неговия режим. Кругър, който е бивш посланник там, в своя статия в Нью Йорк Таймс казва, че трябва отново да започнат да говорят с режима на Асад и цитат Колкото и да е лош, той не е толкова лош, колкото джихадистските групи, които биха могли да се наложат в тези региони и да започнат да ги управляват. Това политическа загуба ли е? Нов практич... практически макиевиализъм ли е? Какво мислите вие в това отношение? Thank you very much. Uh, благодаря, много интересни въпроси. Ще започна с въпроса на господин Салаф, Салафранка и благодаря на всички за комплиментите, за добрите думи за Сърбия, Косово и Иран. Очакванията за Женева 2. Моите очаквания са, че това е началото на процеса. Аз нямам очаквания, че ние ще завършим този процес на самия, самия ден на, в Женева но е, важното е да започнем диалога, който да доведе до прекратяване на огъня и да доведе до хуманитарна помощ, да се спре войната и хората да могат да получат помощ и грижа. Надявам се, че ангажимента на Абрахими ще ни даде възможност да съберем около масата за преговори всички, които могат да осигурят съответния контрол. Надяваме се да започнем този процес. Това ще бъде страшно трудно. Това е много ясно от всичко, което се вижда, което се чете, което се случва е, това ще е много трудно. Хората са много различни, хората се опитват да помогнат, но така или иначе трябва да започнем, защото ако не започнем, няма да, да, го, да приключим този процес. Ситуацията в Ливан е много нестабилна. 25% от населението са всъщност сирийски бежанци. Те се справят в Ливан, но е много трудно. Ние правим много да подкрепим, да помогнем на бежанците, но също така се опитваме да подкрепим политическия процес за създаване на ново правителство. За Украина. Аз ще събера въпросите за Украина. Ще отговоря на няколко колеги. Президент Янукович казваше непрекъснато, а моята цяла политическа кариера е била да работя за Украина. Това е неговата последователна позиция. Той описа краткосрочните економически проблеми на страната. Ние казваме, няма нужда от решение или-или. Това, което ние искаме е също едно добро отношение с Русия. Е, страната няма нужда да има лошо отношение с Русия. А последствието от споразумението с нас, ние може да, разбер, да обясним какви ще са последствията от това споразумение. Например, ако се погледне ръста на економиката, който се очаква, това ще бъде нещо, което ще бъде благоприятно и за руската економика. Няма нужда да има разрушаващ ефект. Е, естествено, някои промишлености ще трябва да се реструктурират, но това може да се случи с подкрепата на финансови институции, които вече са налични в Украина. има възможност за ползване на средства за Украина от различни източници. Източници, които искат да подкрепят бъдещето на Украина. А, има проблеми, които са краткосрочни, но те могат да се решат и то именно в контекста на това споразумение. А, изключително важно е да се каже, че нищо, което не, не чух, и аз казах това на пресконференцията в Украина, нищо, ням, нищо от това, което чух, не сочи, че има неща, които а, е, могат да попречат на сключването на това споразумение. Заложих средносрочни и дългосрочни цели, каза го и в началото, и такива са и проблемите. Исках да мога да разреша краткосрочните по, време, е, по времето на своя мандат. Това е процес, който вече започна. Става дума за промени, които не изискват законодателни промени и а, добри практики, защото все още сме в началото на създаването на СВД. И за това а, успяхме да задействаме само елементите, които могат бързо да бъдат задействани. Държавите членки са на различно мнение. Съветът трябва да вземе решение на базата на постигнат консенсус. Силно се надявам, че парламентът ще продължи да наблюдава внимателно какво се случва и ще помогне на човекът, който ще управлява службата след мен, да разрешава проблемите, които няма да са същите с времето. При развитието на службата ще има други проблеми. Така че нещата са такива, каквито са. Надявам се прегледа да не е един документ, който да остане някъде по чекмеджетата, а да е нещо, което хората се интересуват и е, искат да видят може ли да се направи нещо друго. Помощта на парламента беше много важна и благодаря на всички, които оказаха такава помощ, тъй като тя е изключително важна. Латинска Америка няма да забравим. Вече планирам посещение. Президента Барозо, извинете, председателя Барозо беше в Колумбия и Панама, както знаете. Трябва да продължим да развиваме отношенията си. Надявам се в началото на едната година да имаме идеи за Меркосур от тези държави, за да вървим напред. Би било отлично, ако го направим. Част от причината, поради която замина председател Барозо там, е за да обясни колко подкрепяме част от нещата, които се случват там и се надявам те да продължат. Ще видим дали можем да присъстваме на встъпването в длъжност. Аз искам да присъствам на това. Понякога е много трудно, когато се занимаваш с конкретни проблеми, а Иран отнема огромно време, както и Косово, е, трябва да не се забравя да се гонят и другите задачи. Ана Гомеш за Сирия какво казваме на хората, с които преговаряме. Първо, трябва да се помирите с враговете си, а не с приятелите си. Много е важно всички около масата за преговори да вземат ясни решения. Има различни начини и групи и държави, които не са в сърцевината на проблема, да бъдат включени. В Женава едно имаше една сърцевинна група, която контактуваше помежду си и се опитваше да разреши проблемите. След това имаше други групи с други държави, които играят своята роля. Обедена съм, че Абрахими точно това прави, мисли в тази посока. Това ще бъде и нашата идея да го подкрепим, за да покани на маста за преговори подходящите лица за Украина. Какво може да направи Европейския парламент? Ми вие вече го правите, защото вие присъствате в Украина, изпращате послания на парламентаристи, изпращате послания на правителството и се надявам да продължите да го правите, защото мисля, че е важно, когато се ходи често, да, да се прокарват съответните идеи. За Гвинея Бисао трябва да се върне върховенството на закона, това е много трудно. Както знаете, обсъдихме въпроса за е, португалските авиолинии с португалския министр на съвета на външните министри. Трябва да направим така, че да имаме един избирателен процес, е, който да може да бъде подкрепен и да има ново правителство. Армията също трябва да разбере, че трябва да излезе от политиката. По-късно ще говоря за политиката за отбрана, но Идеята е да се съсредоточим на ниво държавни ръководители върху това къде отиваме от тук на сетне, на къде вървим и това трябва да бъдат основна част от задачите ни на световната сцена. Имаме добри мисии, понякога мисиите трябва и да завършват или да се превръщат в друг тип мисия, но съветът трябва да проведе този дебат, за да заложи посоката за бъдеще. Все още от 2008 всъщност на седне тази тема не е обсъждана. Господин Чанчин, най-добрата тройка, аз, Сърбия и Косово. Да, аз много обичам да работя и с двамата министър-председатели. Надявам се това, което са направили, да го разпространят, за да се покаже че в региона, че може да се върши работа. Те разрешиха част от най-трудните практически въпроси и разбира се политическите проблеми, без да се засягат един друг. Що се отнесе до ролята на Русия и Украина. Както казах, Украина трябва да има тесни връзки с Русия. Това е несъмнено. Ние не го поставяме под съмнение нито за минута. Когато се видяхме с министър Лавров на един обяд, точно това казахме. Но става дума и за това, че всяка една държава прави своя избор и изборът и трябва да се претвори в практика. Трябва да се разбере какво пречи, ако това искат да направят, какво можем да направим ние, за да ги подкрепим в практическите практическото приложение. Дискусиите в Москва президента Янукович ми обясни, са за стабилизиране на цените на природния газ. Има намаляване на цените. Ще се отнася за закупуването на държавни облигации 15 милиарда от страна на Русия, която закупи украински Всъщност става дума за американски долари. Та разглеждаме тези въпроси. Това не е пречи да се движим напред. Надявам се да може да се подпише споразумението. Готови сме. Надявам се Украина да продължи да върви по пътя, който каза президента Янукович, е пътя по който иска да върват. И искаме да продължаваме да изпращаме нашето послание, че и ние сме готови да го подпишем. Ще видим какво ще случи през следващите няколко дни. Госпожа Кромберг говори за пътуването си в Иран. Много е интересно да чуя какви са впечатленията ви от Техеран. Става дума за предишните санкции. Нищо ново няма тук. Въпросът е как понякога пресата го отразява и защо как се появява всичко това в обществеността. Иран знае, че се водят такива разговори, преговори и заместник външния министр и аз го обсъдихме. Техническите преговори се подновяват четвъртък в Виена. Се надявам наистина много работа да се свърши. Тя има много работа, която е свършена, за да може политическото споразумение да се превърне в техническо. В Виена е, защото Хелга Шмидт беше там последните дни. Аз говорих с сама, но генералният директор също. Господин Танък. Много е важно да не почнем да надаваме с Русия или с който и да е друг. МВФ, Кристин Люгард излязаха с изявления и ясна позицията им. Европейската инвестиционна банка работи с Украина. Има много възможности за инвестиции и за развитие в Украина, за да може Украина да предвижи економиката си напред. Ясно казах на президента обаче, че ние не предлагаме ето така пачки пари. Конкретните проблеми, конкретните тревоги са съвсем естествени за това как економиката да се развива напред. Всичко това може да бъде обсъдено. Как да се подкрепи индустрията, какво да се направи за най-бедните, които може да се окажат в риска, защото няма предпазна мрежа. Но ако погледнем потенциала в две от сферите, които обсъждах с тях, едното земеделието, другото енергетиката, да не говорим за работата, която се опитват да извършват в сферата на технологиите и инфраструктурите. Има отлични възможности Украина да развие една висококачествена економика. Това ще даде насоки на пазарите и тогава ще могат да, да се радват и на инвестиции. Това е посланието, което им отправях и ще продължа да им отправям. Попитахте какво ще стане с Иран и санкциите. Идеята е това да не стане, ако нарушат санкциите, имахте предвид. Искаме едно споразумение, което се надяваме да проработи. В дискусиите ми с Иран точно това е пътят, който сме поели и ние и те вървим в тази посока. Искаме плана да бъде приложен и след това евентуално да сме готови да продължим с работата и да я завършим. Освен това ме попитахте, защо не използваме бойни групи. Имаше държави членки, които не смятаха, че трябва да има е, използване на военна сила в Централно-Африканската република. Както знаете, опитваме се да изградим консенсус е, между 28 държави членки. Това е положението сега. Вие, председателю, ме попитахте за Сирия. И по-конкретно за е, Асад. Да, Режимът на Асад и самия Асад са виновни и за убийства, и за това, че не успяха да предпазят голяма част от населението си. И моите възгледи са съвсем ясни. Ако това е факт, то тогава някой човека, който го извършил, не бива да управлява. Каквото и да се случи в бъдеще, както и да протекат дискусиите в Женева 2, се надявам те да вървят напред, ние трябва да дадем на сирийския народ един във възможност да има ново правителство, което да ги доведе до благоденствие. Ето това трябва да бъде нашата цел. 75% от страната е разрушена, травматизирани деца. Е, агенциите казват, че не са виждали такова нещо никога преди. Е, гладни хора, няма лекарства, храна. Ужасяващо е положението и се случва съвсем близо до нас. И каквото и да крие бъдещето, те трябва да се изправят от пепелищата на тази страна и това да се случи в ръцете на едно правителство, което иска да извлече най-добро от населението си. Благодаря. 12 колеги my list, so... 12 колеги искат думата сега. Всеки ще разполага с минута и половина. Първо госпожа Габриел. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Върховен представител, благодаря за вашите неуморни усилия, както и за качеството, което показахте при преговорите. Като предишен наблюдател на изборите в Конго, искам да се спра на ангажимента на Европейския съюз по отношение на мира и сигурността. Сигурно знаете, че последните събития там са много положителни. Групата на 23-те събитията в Кампала. Преди две седмици организирах среща с Мартин Гублер в Европейския парламент, който оглавява Муниска. Мисля, че гласът на Европейския съюз се чува, но нашата констатация е, че наистина сме изправени пред възможността в Конго да спре насилието и страната да се върне към устойчивото развитие и демокрацията. Не само Европейския съюз и ООН и всички партньори обаче получават разнопосочни послания от една страна Имаме ООН, ЕС, САЩ, северните страни, които имат по-засилено присъствие. Какво правим ние обаче? Как можем да сме сигурни, че нашата експертност и съвети в Киншаса ще помагат за реформата на сигурността? На второ място, как можем да докажем добавената стойност на бюрото в Гома? като имаме предвид и двете мисии, които предстоят през 2014 година. Председателят прекъсва ораторката. Like Благодаря ви. Аз също искам да ви поздравя за успеха по различните досиета, казва господин Гуалтиери, по-конкретно Сърбия и Косово. Наистина виждаме потенциала на обхватния подход, когато има силна водеща роля. Както знаете, ние приветствахме прегледа, оповестен през юли 2013 година. Той отразява множество от препоръките на Европейския парламент – така че тук оценката ни е положителна. Имаме и заключенията на съвета, обаче господин Салафранка също ги спомена. Първо, въпросът ми е защо съветът отделя краткосрочните препоръки от дългосрочните. На нас ни се иска да има приемственост, а не следващият представител просто да поеме някакви задачи. Трябва да има връзка между краткосрочното и дългосрочно планиране. На второ място. Струва ни се, като имам предвид заключенията и прегледа, че нашия подход като че ли е необходимо да се опира на хората с разбиране за новите политики. Благодаря. Благодаря, господин Дав. Благодаря ви и добър ден. Съветът по общи въпроси напълно уместно изрази своята тревога заради кризата в Централната Африканска република. Точка 7 в заключенията относно тази страна като Чили предполага, че е възможно да има мисия на ОСПО, но единственият орган, който може да вземе важното решение за изпращане на бойна група е Европейския съвет. Надявам се наистина вие, заедно с председателя Барозо, да успеете да тласнете съвета към вземането на едно такова решение. Защото не се ли прояви решителност по отношение на Централноафриканската република, не само, че не се изпълнява ангажимента към тези хора, но и се стига изобщо до въпроса каква е целта на тези бойни групи. Те като че ли са някакъв дипломатически пирует и нищо друго. Нима целта на тези групи не е именно спасяването на човешкия живот. Вие вече сте получили подкрепата за тази идея от страна на говорителя на консерваторите в Обединеното кралство, както и от страна на либералите. Може би ние тримата можем да упражним някакво влияние и върху решението на британското правителство, което упражнява вето върху изпращането на бойна група. Благодаря ви, господин Шулц. Минута и половина. Благодаря. И от моя страна, леди Ештен, от моя страна, благодаря за това, че намирате най-малкия знаменател в европейската политика. Президент Янукович има явно нужда от тези 15 милиарда кредит от Русия и намаляването на цените на гъста с една трета. Сега тази помощ на, от Русия свързана ли е с условието да не се подписва споразумението с Европейския съюз? И на второ място, не би ли трябвало съвсем ясно да кажем, че сме готови да бъдем посредника на масата за преговори в Украина. Благодаря, господин Стил. Well, uh, Благодаря ви, господин председател. И аз искам да ви поздравя за иранските споразумения, както и Белград и Прищина. Ясно е, че предстоят и предизвикателства, обаче имаме Русия, която упражнява все по-голямо влияние и не само Русия, има и други региони. Всъщност най-дългата граница на ЕС е с Босна и Херцеговина, колкото и невероятно да е това където се намесват и държави като Русия, като Турция, те не са членки на ЕС и имат все по-голямо влияние. Мисля, че трябва да имаме една последователна политика, за тази толкова важна част от Балканите. Така ще имаме и необходимата стабилност. Знам, че за някои държави и членки не е проблем факта, че Турция има по-голямо влияние от някои други страни, но не е ли време да имаме по-последователна политика за Босна и Херцеговина от страна на ЕС? Благодаря, госпожа Де Кайзер. Благодаря и господин председател. Госпожо Аштан, аз вече ви писах, за да ви поздравя за Иран, така че няма да се спирам на тази тема. Два въпроса за Сирия и за Южен Судан. За Сирия. Нещо простичко. При Женева 2 каква роля виждате вие за Европейския съюз, така че да бъде тази роля по-видима, така както това стана при преговорите с Иран? Ние знаем, че усилията продължават, но все пак кой ще привлече медийното влия... внимание? На второ място Южен Судан – Всъщност ние разгледахме доклада за Южен Судан, в който се посочва, че правителството на Джуба е доста уязвимо. времено трябва да се запознаем с подробен анализ какво точно се случва там – Дали можем да говорим за държавен преврат или псевдодържавен преврат? Какво точно става? Същевременно аз се обръщам с въпрос към вас, защото наистина беше направено много от страна на ЕЗА да се стабилизира тази страна, бяха изразходвани средства, човешка сила, но като че ли това не беше достатъчно и ме интересува вашия анализ. Господин Байгъл. Мадам Ештон, your, your short... Благодаря ви, госпожо Аштън. След срещата с господин Янукович направихте кратко изявление, което до голяма степен допринесе за реалистичната оценка на ситуацията в Украина. През последните няколко дни ни се казва, че може би се вдига нова желязна завеса в Европа и какво ли не още. Не мисля, че това допринася за сериозната и отговорна оценка на бъдещата насока на Украина – това е европейска страна, има европейски традиции, но като чили не можем да пренебрегнем факта, че в Украина има две части. Едната е проруска, другата е Украина. Едната говори на украински, другата част си използва руски език. Освен това се запознах с някои проучвания на общественото мнение, които показват, че ако запитате хората в източната, дали всъщност възможностите пред Украина се ограничават до избора изток или запад, резултатите са сходни така че аз искам да ви поздравя за реалистичната оценка, която направихте в Киев. Господин Милан, Майер, заповядайте. Благодаря. Аз малко закъснях, моля да ме извините. И не знае дали сте казали нещо за разговорите с господин Лавров. Бихте ли, ако обича, бяхте казали нещо за разговорите с него. И какви ще са развитията след Вилнюс? На следващо място. Либе се занимава с казуса в момента на Сноудън. трябва да се изпрати анкета на господин Сноудън. Знаете ли нещо за това? Благодаря, Пекола Торнино. Благодаря. Благодаря за това, че а, сте успели да съберете Косово и Сърбия на една маса за, кре... за преговори. За Босна и Херцеговина нещата, които се случват, се очакваха. Там има блокаж заради вътрешната ситуация. Ясно е, че политическите лидери трябва да бъдат въвлечени в процеса, за да могат нещата да се обърнат към европейския път на страната. Това означава да се загърби миналото, структурното разпокъсване, би трябвало да има съгласие по отношение на европейското бъдеще на Босна и Херцеговина. Госпожо Ещен, в Босния и Херцеговина 2014 година ще има избори. Как виждате европейското бъдеще на тази страна и евентуално законодателството в страната в контекста на, Европ... на Европа? Антонио Панцери. Аз също признавам част от стъпките напред, които са направени. Искам само да задам два въпроса. Едното, един от въпросите ми дойде от това, което каза господин Дав. Разбирам, че има трудности за общо становище между държавите членки, но искам да разбера и цялото това желание Франция да се меси в Африка. Разбира се, военните действия са винаги под чапката на ОНЕ. Но това присъствие в Франция един вид получава одобрението на Европа. И нещо колониалистично има в това. Има някои държави, които преди това са били колонизатори, сега се връщат в същите държави, за да им оправят вътрешното положение. И като че ли тази идея е доста сложна защото може да доведе до нежелани последствия. Още нещо. Западна Сахара. Мен ми се струва, че е дошъл деня това да влезе в нашия дневен ред. искам и вие да ни кажете какво мислите по въпроса. Грация, мис. Благодаря, госпожа Любчева. Благодаря, господин председател, госпожо Аштън. Аз ще говоря на български язик. Удовлетворена съм от това, което чух и което наблюдаваме по отношение на дейността на външната служба. Първо искам да ви поздравя за Сърбия и Косово. Ние от Балканите се нуждаем от интегрирано развитие и усилията, които полагате за това, са особено важни, поради което е, смятам, че наистина трябва да бъдете поздравена. Повече усилия трябва да се положат за Македония, мисля си, че повече усилия и повече е, конкретни разговори трябва да бъдат е, проведени с Турция, особено във връзка с развитие на последни изказвания, политически особено, на господин Ердоган по отношение на страни от Балканския полуостров, които се считат засегнати от негови изявления, свързани с е, бившите присъствия на Турската империя в региона. Относно Украина. Всички се тревожат за развитието на ситуацията там. Аз идвам от Грузия и във всички разговори, които водихме в Грузия, това беше един от основните акценти. Какво ще се случи в резултат от преговорите с Украина? Ще бъде ли подписано подготвеното споразумение или ще има нови преговори и какво става с критериите, които бяха определени? На трето място относно Русия. Считам, че е изключително важно, както сама казахте, отношенията с Русия да бъдат е, развивани и ще има ли преговори с Русия в това отношение? Last question, So, thank you very much. Госпожа Яконсаре, благодаря. Аз съм от северната част на Финландия, където живее е, дядо Коледа. Така че, моят въпрос е, какво мога да му кажа? Какви са вашите коледни желания? Какво да кажа на дядо Коледа? I changed my question because... <laughs> Мених си въпроса в последствие. А можете да отговорите. Благодаря. Аз ще се опитам да дам колкото се може повече подробности. Госпожо Габриел, започвам с вас. Мисля, че вашата загриженост е оправдана, но вие ние виждаме въз, възможност да покажем нашето присъствие. Предполагам, вие имате предвид промените по посока на нашите структури, по посока на управление и подпомагане. Е един от аспектите на нашите мисии е, че ние тръгваме на мисия, но няма план за излизане. Е, те продължават мисиите, продължават докато има политическа воля и ресурси. Е, опитваме се да обединим усилията, така че мисиите да имат цел и да се прехвърлят, да преминат в нещо друго, нещо положително. След пет години, след а, избухване на криза, Комисията трябва наистина да се намеси, трябва да има преход, трябва да се съглася с вас. Това е така. Е, Роберто, благодаря за това, което направи в Северно Косово. Зная, че ситуацията там е сложна и ти се върна енергетизиран от там. Благодаря и за прегледа, който бе изготвен. Прегледът беше, както казах и на господин Салафранка, съсредоточен върху краткосрочната перспектива. Трябва обаче да има решение и за дългосрочната перспектива. Ние не сме, не сме е, се занимавали с всичко, с всички проблеми. Има неща, които могат да се подобрят. И аз се надявам, че процесът а, е, за подобряване, той продължава. Има добра основа в момента, но трябва още работа примера, който дадохте за националните аспект, експерти, това е така, но става дума за ресурси. Има неща, които бих искала да направя, ако имам повече ресурси, но нямам. Е, ед, една от причината е, че е, времената са трудни, ресурсите са ограничени, но от друга страна, като си помисли за всички ситуации през последните години, а, откриването на нови делегации, като в Либия, като в Миянмар, Бърма, Бирма, а, при всички такива случаи се вижда, че се опитваме да използваме средствата разумно и се надявам да продължим в тази насока. Господин Дав говори за няколко неща, аз ще се спра на бойните групи и техните цели. Наистина, много е интересно да се погледнят инструментите, с които разполагаме, как да ги използваме най-разумно и най-ефективно. По отношение на френската мисия, ние поддържаме тези контакти с Франция. Това е мисия, която бе започната с Франция. Това не е колониализъм. Те просто имат дълго, дълготрайни отношения с тази страна. Те се опитват да помогнат на страната. В момента има много повече акцент върху от Франция за двустранна помощ от различни а, страни. Мисля, че за това ще се говори утре. А, ситуацията е много сложна. Въпросът е как да се опосредства е, процеса на вземане на решение, в който участват 28 държави членки. Причините са, а, е, че е трудно а, е, хора от различни страни да действат заедно в една мисия. Трябва да се знае каква ще е целта на мисията, да се планира ефективно. А, е, ние не може да не сме могли до момента да реагираме достатъчно бързо, но от друга страна политическите решения от страна на държавите членки понякога тези решения са доста бавни. За това е изключително важно никога да не забравяме, че трябва да има мрежа и трябва да има консенсуален подход. Мисля, че подхода, който е, бе поет от Франция на двустранните начала, е нещо продуктивно, но какво може да направи Европейския съюз? Да подкрепи мисията, в, като в Мали. Ето има мисия за обучение, това е краткосрочната мисия, а дългосрочната възможност е подкрепа от страна на Европейския съюз. Мисля, че това е добър пример за ефективно сътрудничество и трябва да използваме всички опции. Господин Шолц, вие говорихте за Украина. Дали Украина ще преустанови отношенията си с Европейския съюз? Не мисля не мисля, нищо не говори в тази посока. Но наистина, трябва да се помисли много внимателно за източното партньорство. Трябва да осигурим свободата на нациите да взимат решения, които искат да взимат и да ги подкрепяме в тези решения. Ние предложихме да сме медиатор. Аз говорих с президента, аз показах волята да участвам в тези преговори. Аз бих го сторила с удоволствие, но също така е важно да се знае каква би била такава роля. Аз говорих с, опозициите, с опозицията и видяхме, че може да играем различна роля. Имаме е, може да поемем роля на главен преговарящ, на медиатор. Е, всеки път при всички преговори нашата роля е различна, но няма съмнение, че има много хора, които биха били компетентни да преговарят от страна на Европейския съюз. И ние с удоволствие бихме го направили. но е, украинската страна трябва да ни да поиска ние да, да участваме в, такова, в това си качество. А на следващо място Босна и Херцеговина. Наистина. Е, много работа бе инвестирана в тази страна. Имах много задълбочени разговори, точно по въпроса как да се предвижи страната напред. Е, много е важно да се обедини ръководството, да се отправи поглед напред, но е, трябва да помислим наистина как да подкрепим тази страна. Опасно е една страна да изостане в региона. Е, има хора, които знаят какво се случва в страната. Правителствата се приближават към Европейския съюз. Вижда се е, тази тенденция се вижда в Сърбия, в Косово. Как да укрепим тази тенденция? Как тази тенденция да се прехвърли към Босо, Босна и Херцеговина? Всичко, което мога да кажа е, че съм съгласна с вас и трябва да помислим за ефекта на лоста, който ще е благотворителен за целия регион. За мен става въпрос за Западните Балкани по принцип, те да се доближат към Европейския съюз. Това е приоритет за нас за следващата година. Заетост и други въпроси, те трябва да се решат. Вероник, благодаря ти за писмото, беше чудесно. Ще играем важна роля по време на Женева 2 по две причини. Първо, настоявахме Женева 2 да се състои. Казахме, трябва да има политически процес, подкрепяхме Женева 1 Пьер Вимонт се срещаше с Ибрахими, играше важна роля в подготовката за Женева 2. Отново тази седмица ще има срещи в подкрепа на усилията на ООН, за да може да заработи този процес. Играем важна роля за гражданското общество и, както казах, държим жените да са част от всяка делегация. ООН винаги са заявявали пред делегациите, че очакват жени в делегациите. Ще е важно, обаче наистина това да стане факт. Искаме да видим също и как ще се задвижи всичко, защото имам, имайки предвид, че сме най-големия донор. И това е много важно. Важно е да говорим с всички, за да стане това успех. Южен Судан. Трудно е да се разбере какво се случва от това, което се случва с SPLM, групите там. И, както казах, има кризисно заседание с последната информация. Нямам го, защото той идва от друга делегация. Летището е затворено, пространството е затворено, така че е много работа трябва да се извърши, за да може да бъдат събрани хуманитарните работници, които имат трудности там. Казвайки всичко там, нещата, това нещата са спорадични. Понякога над отвъд джуба се развива всичко това. Очакваме външния министр да каже. Поддържаме връзка с Етиопското министерство. Те пък говорят с Южен Судан, тази вечер пак ще говорим с тях, така че ще ви дадем повече информация, когато тя постъпи. Но нещата се променят. Исках да видя дали съм получила някаква информация, но всеки път, когато получавам информация, тя е по-различна от предходната. Така че, да, това ме притеснява. И вие казахте справо, инвестирали сме в това. Имам мисия там, която върши много работа. Имаме делегация, която работи активно. Всички са в безопасност, но искаме да се движим напред за да сме сигурни, че и президент работи за успокояването на ситуацията, защото той е ключов. Господин Вайгел говори за Украина и за разликата между изтока и запада в Украина. Често се говори, че това са като че ли две отделни единици. Аз не мисля че нещата стоят така. Мисля, че това е една страна, която неизбежно има тесни връзки в две посоки. За голямата част от компаниите в източна Украина те изнасят за Русия. Това е основни им пазари, така трябва да бъде и това ще остане така. За други части на страната, може би партньор е Европейския съюз, който е на границата. Много е важно обаче те да видят какво предлагаме ние и че това, което предлагаме, не пречи да продължат да имат споразумение свободна търговия с Русия, както и економически връзки с тази страна. Това е важно за тях. Те трябва да развиват една стратегия, която да покрива цяла Украина и да не разглеждаме тези части на страната като различни една от друга. След това господин Милан ме попита за обяда с Лавров. Той беше интересен, мога да кажа. Интересен. В такива случаи се опитваме да направим две неща. Първо да говорим за срещата на върха, която идва през януари и възможността за стратегически разговори за развитието на отношенията с Русия и двустранната работа, която извършваме. Интересни неща се случват по новото споразумение. Надявам се да има движение, за да започне работа с, ново, с инвестициите и търговията. Това се разглежда сега, надявам се следващите седмици и то да е факт. Русия ясно заявява, че иска тесни връзки с съседите си също, че за президента Путин, Митническия съюз е много важен политически и економически проект. Връзките с източното партньорство е също нещо, което е сред техните приоритети. Посланието ни е, че не може да се избира между едно и друго. Не, може и двете неща. Могат да имат отлични отношения с Русия и ние очакваме тези страни да имат такива отношения, то е съвсем логично, но същото време очакваме от тях да видят а, ползата от това да имат добри отношения и с нас. Питахте ме за господин Сноуден. Това няма нищо общо с мен. Продължаваме да работим с САЩ по въпросите, свързани с Националната агенция за сигурност. Говорих с съветника за сигурността. Това са важни теми. Ясно заявяваме във всички разговори с тях – и невероятно сте го чули от Вивия Рединг и други колеги за работата, която се извършва, за да се справим с тези въпроси. Господин Пако, спомена Босна и Херцеговина. Да, много се радвам, че това отново излиза на преден план. Дълги дискусии проведох, за да говоря и с колеги в комисията, в службата, в държавите членки, да видим как да вървим напред с тях и как да покажем, че бъдещето им е при нас, че регионът се придвижва към Европейския съюз, че има наистина добри възможности, но че трябва да разрешат част от проблемите – и да се опитаме да получим политически, политическо лидерство в Босна и Херцеговина, да започнем да работим заедно, за да се справим с част от економическите предизвикателства и политическите въпроси. Така че надявам се да се връщаме на тази тема по една държава, която се надявам да напредва. След това господин Панциери, а, както съм казвала и преди, Централна Африканската република и участието на Франция там държавата исторически а, участва. Казахте нещо и за Западна Сахара. Работим с ОНЕ по този въпрос. Ще продължим да го правим. Голямата част от въпросите, пред които сме изправени с много държави, е, че държавите членки много често имат исторически връзки или споразумения с трети страни. Те трябва да бъдат зачитани. Какво означава това в съвета по външни въпроси? Това означава, че имаме много опит, че събран на едно място. Има държави, които са имали тесни връзки с Латинска Америка, с съседни държави, с Азия, с Африка, имат опит, контакти, връзки, история, обща история, което обогатява работата в СВД. Госпожо Любчева, вие ми зададахте няколко въпроси, но първо за а, Турция ще говоря по-специално, след това Русия и Украина. Говорих доста и за това, и за другите въпроси. Турция е много важен партньор а, по голямата част от работата, която извършваме в външната политика и добросъседството. И когато говорихме за Босния и Херцеговина, част от дискусията е и това, че Турция е важна в отношенията си с Западните Балкани. Те активно работят с нас за това Западните Балкани да се движат към Европейския съюз. Те ни помагат също така и в отношенията ни с Иран. Те са част от дискусията, те са част от дебата. Други държави също ни помагат в тази насока. Какво искам от дядо Коледа сега? по-щастлива и по-весела коледа за народа на Сирия най-вече. Това искам. Благодаря, госпожо Върховен представител. Като говорим за коледа, вие казахте, госпожо Аштен, че председателя Барозо говори с Етиопия. Нека да им напомни за политическите затворници господин Алимо, който е в затвора страда от рак без никакво лечение. Ние наскоро разговаряхме с сестра му. Thank you. Тук иска ли да се изкаже? Много ви благодаря. Много благодаря. Най-вече за сериозния ангажимент, за това, че сте тук. Благодаря ви.